Bene. И така. Добре дошли отново. Добър ден. Организирали сме съвместно с Комисията за правата на жените и равенството между половете в сътрудничество с групата за връзки с Афганистан Е, ръководителя на делегацията, е, господин Остревичус е тук е, с нас. Темата ни е правата на жените в Афганистан. Са организаторите Организирахме а, това а, събитие. А, в а, края на 2014 година имаше подобно, но от тогава а, много а, наблюдатели, присъстващи а, на мястото, споделят, а, че състоянието на правата на а, човека обективно представлява огромно и тежко предизвикателство. Афганското правителство не отдава приоритет на правата на човека. Економическите проблеми, нестабилността стават все по-ясно изразени и първа жертва в името на сигурността стават правата на жените – влушаването на състоянието в тази а, област а, привлича вниманието на всички. Искам да ви а, е, а, е, припомня и а, е, позицията, която а, беше изразена в изявлението на германското посолство в Афганистан върховния представител Федерика Могерини. Специалният е, представител за правата на човека е, на Европейския съюз, господин Ламбринидис, е, също направиха многократни изявления в тази област. Необходими са институ... институционални гаранции за правата на човека и особено на правата на жените, които са основен стълб за сигурността и за спазването на правата на човека. Под Комисията за правата на човека през февруари 2016 година с Европейската комисия организира конференция озаглавена подкрепа за потенциала на жените като залог за просперитета на Афганистан. Афганистан. Решителната позиция на Европейския съюз е да не отслабва вниманието по въпроса за правата на жените, защото това е част от триъгълника на развитието на Афганистан заедно с економиката и растежа. Следим отблизо положението в страната и това е предмет на разговорите между Европейския съюз и афганското правителство. Госпожа Барио е съорганизатор тук а, и за това бих искал да дам думата, за да представи позицията на комисията. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам да ви поздравя най-сърдечно вас Господин председател, както и господин Остравичец, председател на делегацията за връзки с Афганистан. Поздравявам всички членове на нашите две комисии и делегацията от Афганистан. Ще чуем и аз лично много се интересувам от изказванията от първа ръка на нашите гости. Аз самата ще се изкажа по въпроса правата на жените в трети държави като Афганистан. наскоро се посветихме на темата премахване на сексуалното насилие срещу жени. Също така премахването на различни дискриминационни практики, които пречат за обхващането на цялата ситуация на жените. Сексуалното насилие срещу а, жени, а, момичета и момчета а, остава в сянка, защото само 2% от престъпленията а, излизат на повърхността. А, действителност а, някои членове на афганистанския парламент а, се опитваха да отстранят от законодателството а, различни придобивки в полза и в закрила на жени, станали жертви а, на насилие. А, комисията по човешките права а, в Афганистан само за първите 8 месеца от тази година, миналата година, докладва за 2640 престъпления от такъв характер а, искаме да засилим капацитета на властите в Афганистан да преследват и наказват подобни престъпления. Подобен сценарий може да се осъществи в международния контекст чрез засилване на натиск за изпълнение на плана за премахване на насилието срещу жените на Съвета сигурност на ООН. Европейският съюз трябва да подкрепи усилията на международната общественост за борба с насилието срещу жени, като разпредели по места консултанти по тези въпроси. Трябва престъпления от миналото да бъдат наказвани. А, ние в този парламент сме правили не един доклад, свързан с положението на жените а, и борбата с насилието срещу жените. Ние се борим на едни и същи позиции. А, подкрепяме жертвите на престъпления. В доклада по тези въпроси ни сме дали своя принос А, също така смятаме, че трябва да се подпише конвенцията от Истанбул. Има 14 държави, които вече са подписали тази конвенция. За нас това още, още, още предстои. А, този проблем е обект на нашето внимание. Сега ще дам думата на ръководителя на делегацията за връзки с Афганистан и на афганистанската делегация. Една важна част от нашите връзки са насочени към мерки за подкрепа на гражданското общество и неправителствени организации. Сега ще дам думата на господин Астроватис. Заповядайте. Thank you, colleagues. Thank you. Uh, Благодаря, колеги. Благодаря на председателите на ДРОА и на ФАМ. Приветствам всички с добре дошли на днешното изслушване от името на делегацията на Европейския парламент за отношения с Афганистан. Афганистанската конституция сама по себе си обещава равни права на мъжете и жените. За съжаление, действителността е много далеч от обещанията. Всъщност, правата на мъжете и жените представляват една смесена картина. Подобрява се, особено в градските райони, положението на жените – Овластяват се е, жените, по-голям брой момичета ходят на училище, по-голям е брой и на студентките. Достъпът до образованието е основен приоритет на правителството на Афганистан и въпреки постиженията, многобройни са пречките пред е, момичетата и достъпа им до образованието, включително културен натиск, ранни бракове и представите, че момичетата трябва да си стоят у дома. Действията на талибаните срещу училища и учители от, в някои райони на страната не позволяват на момичетата да ходят на училище. В селските райони в отдалечените райони все още властват традициите, които са много далеч от нашата западна представа за права на човека. Да не говорим за тези, които са под контрола на талибаните. Насилието срещу жените е широко разпространено. Жените са изложени поне на една форма физическо а, морално или сексуално насилие в или извън дома. Все още малко са случаите, които се регистрират в полицията, а и рядко се преследват извършителите. Искам да подчертая, че миналата година през октомври беше проведена конференция на донорите и Афганистан пое ангажимент да отбележи напредък в няколко области, включително правата на човека и правата на жените. Очаквам с нетърпение днешното изслушване, за да чуя информация от непосредствените свидетели и участници, за да си съставим по-ясна представа. Благодаря ти, Петрас. С нас е посланникът на Афганистан в Европейския съюз и НАТО за 2-3 минути ще ви дам думата Благодаря, господин председател, уважаеми господа депутати, скъпи приятели, госпожи и господа. Много благодаря за това, че ме поканихте да участвам в това важно заседание. Знаете, че Афганистан минава през различни фази на развитието си, предизвикателства в правния сектор, в сектора на сигурността и така нататък. сега темата на нашето събиране са правата на човека и положението на жените. Вече споменахте насилието срещу жените в политически, в економическия сектор. Мога да ви уверя, че всички тези проблеми се приемат много насериозно от правителството на националното съгласие и от властите в Афганистан. Както всички знаете, в Афганистан се проведоха няколко форума на жените. Последният през май 2017 година. Това беше среща на жените посланици на мира в Кабул. Там участва и първата дама на Афганистан. Тя участва активно в защитата на правата на жените в нашето общество различни министерства, финансови организации, неправителствени организации, представители на Европейския съюз а, и а, посолствата в Австралия и в а, други държави участваха в този симпозиум. Имаше 300 участници на високо политическо ниво, жени от 32 провинции, представители на гражданското общество и гости от Европейския съюз председателства негово а, височество а, председателят на а, правителството на Афганистан. А, много препоръки от участниците бяха предоставени, всички те бяха отчетени бяха отчетени и различните проявления на значението на жените за опазването на мира и за обществото. Ще споделя някои от тези препоръки. Първата препоръка към Исламската република е Афганистан да се насърчава политиката на постигане на мир във всички програми, политики и кампании на правителството. Второ, преразглеждане на учебните програми в училищата като, част, като задача на Министерството. Увеличаване на броя на жените, включени в правителствени програми, изграждане на обществени пространства на местно ниво, насърчаване и прилагане на програми в нестабилни региони а, и мерки за прилагане а, на резолюцията на Съвета за сигурност ООН за постигане на мир. Министерството по религиозни въпроси, съветът по религиозни въпроси и Висшия съвет за мир, Министерството на труда, Министерството на женските въпроси и Министерството на регионалното развитие да разработят такива програми, които да противодействат на домашното насилие и да увеличат броя на момичета, които посещават училище. Училищата и висшите учебни заведения трябва да предотвратяват религиозният екстремизъм. Трябва да, да се постигне справедливо отношение към жертвите на екстремизъм. Това са препоръките а, към афганистанската държава има освен това и препоръки към международната общественост, към отделни групи от обществото. Този списък е много дълъг. Разбираме предизвикателствата, пред които сме изправени и сме готови а, да се вземем с тях. А, не бива да забравяме, че ситуацията в региона е нестабилна. А, има много вмешателства, военни действия, които са пречка пред нормалното развитие на държавата. Но хората в Афганистан, правителството и държавата са готови за промяна. Искаме жените в Афганистан да бъдат уважавани. Всички имаме семейства, майки, жени, сестри. Трябва да показваме уважение към тях. Бих искал да кажа, че по отношение на наказателното преследване на насилието срещу жените, а, правителството реши да а, назначи съди, които а, липсват а, в а, много провинции. А, сега искаме да ангажираме жени и съдии, които а, да разглеждат а, случаи на насилие срещу жени. А, това предложение а, се разглежда в момента. А, женски въпроси и участието на жените във външната политика, както и в други сектори от нашата държавна политика е по-видимо. Имаме депутати, жени, около половината от заетите в Афганистанското посолство са жени. В парламента, в министерствата, в посолствата има все повече жени. Имаме напредък, има разбира се и предизвикателства. Надяваме се да получим подкрепата на нашите международни партньори, международната общественост. Всяка организация, която може да допринесе за подобряване на положението на жените, е добре дошла. Благодаря ви за вашето време. Оценявам а, факта, че сте дошли на това изслушване. Аз самият искам да се извиня. Имам други ангажименти. Няма да мога да присъствам на цялото изслушване. А, пожелавам на всички успех в борбата за подобряване на условията на живот а, и на поминъка на а, нашите роднини жени и членове на нашите семейства. Добре. Благодаря, господин посланник. Благодаря ви за вашето изказване. Надявам се, че вашия колега справедливо и обективно ще ви предаде съдържанието на нашето обсъждане и това, което ще чуем. И така започваме размяната на мнения. Искам да ви информирам, че за съжаление госпожа че Кеба Хашеми беше поканена като оратор тук, но за съжаление трябваше да се върне е, по спешност в е, Кабул поради възникнала известна е, извънредна ситуация с нейната неправителствена организация Афганистан Либре. Ще започнем нашето изслушване с две послания, записани на видео от Кабул, по няколко минути всяко от тях. Първо ще чуем госпожа Латифа Ахмади, изпълнителен директор на Организацията за насърчаване на способностите на афганките и след това господин Абдул Вадут Педрам, изпълнителен директор на Организацията за защита на правата на човека и за изкореняване на насилието. Предлагам първо да чуем техните изказвания. Начало искам да изразя своята дълбока благодарност на Европейския парламент и подкомисията по правата на човека за организацията на днешното изкустване и изслушване, което ни дава възможност да изразим, да изразим своята позиция ние работим денонощно в полза на правата на жените по цял свят. Уважаеми членове на парламента, съжалявам да кажа, че положението в моята държава е пълно с сътресение и кръв и нямам добри новини, които да ви споделя днес. 17 години изминаха, откакто САЩ и НАТО се навесиха в Афганистан в името на войната срещу тероризма, донесейки мир и равнопоставеност за жените и защитавайки хуманността. За съжаление, във всеки ъгъл на моята държава се пролива кръв Хората страдат от самоубийствени атаки, всякакъв вид бомби, корупция, насилие срещу жени, бедност, безработица и надмощието на структури от организираната престъпност. Афганистанските жени са по-потиснати от всякога, от фундаменталисти, талибани и ислямска държава. Жени все още се разменят и се продават като стока или животни. Брутално се режат части от тялото им, запалват се живи а, и жените страдат от емоционални, физически и сексуални посегателства. А, няма да се спирам подробно на катастрофичното, катастрофалното положение в моята държава, но смятам, че е важно да се спомене а, някой друг факт. в момента повече от 70% от народа ни страда от а, психологически проблеми, 4 милиона младежи а, са зависими от а, наркотици, от тях 25% жени. Повече от 7 милиона са безработни. 70% от училищата за момичета са затворени, 80% от хората гладуват. Повече от 4000 момичета са били отровени в несигурни провинции. Хвърля се киселина в, ръцата, в лицата на жени, активисти, учителки, студентки. Има отвличани. О не и западните държави наложиха корумпирано управление в Афганистан и подкрепиха онези престъпници, които предизвикаха срив в нашата държава в началото на 90-те години. Те подкрепят международни терористи, които намират сигурно убежище в а, Афганистан а, и а, почитат а, международни престъпници а, като Голбодин Хакмаяр и неговите последователи. Аз смятам, че демокрацията никога не може да се постигне с хвърляне на бомби, касетъчни бомби и специално като се подкрепят враговете на демокрацията. Както споменах преди, Афганистан е ад за жените а, средата за жени, които работят а, за в защита на човешките права, е по-трудна и опасна от а, където и да било другаде. През последните години а, нараснаха заплахите, сплашванията и атаките на жени, които са на предния фронт в защита на правата на жените жени, които са публични фигури, биват заплашени от традиционните кръгове от обществото. Те също така не са добре защитени в изпълнението на нейните обществени функции. Образованието е важно за овластяването на жените и за подготвянето на почвата за тяхното участие в политическия и обществения живот липсата на инвестиции в образованието означава по-малко жени фигури в публичния и политическия живот. Подкрепата гражданското лидерство на, в, от, на жените в нашата държава е от особено значение за положителните промени в нашата държава. Отчитайки всичко това, а, ние искаме от международната общественост а, да поиска отговорност от афганистанското правителство. А, ще а, се спра на а, три точки. А, защита, закрила за жените, жертви на заплаха и насилие. Чрез съответните действия и преследване на онези, които заплашват и подлагат жени на насилие по справедлив, неутрален и бърз начин, възможно най-кратки срокове. Второ, възстановяване на квотата от 25% участие в съветите на провинциите – и прилагане на подобни механизми по време на местните избори. Премахване на изискванията за минимално образователно ниво за кандидатите при избори, защото това ограничава достъпа на жените до активния политически живот. Номер 4. Вземане на мерки за отстраняване на пречките а, пред а, участието на жените в образователната система. А, насърчаване на семейството да пращат а, дъщерите си на училище и предотвратяване на отпадането на а, момичета а, от училище а, в, в ранна възраст 10-13 години. Също така ангажиране на учителки. А, улесняване на достъпа на жените а, до економически а, инициативи и насърчаване на финансовата емансипация на жените. Това често пъти е предварително условие за активното участие на жени в обществения живот. Насърчаване на програми за девойки, а, за овластяване и е, стремеж да се разчупи културата на консерватизма в обществото. Също така е, апелираме към международната общественост е, да се съсредоточат е, ресурсите на Афганистан е, за насърчаване на човешките права е, чрез подходящи мерки, които гарантират физическа сигурност и истинско участие на жените в обществения живот. Е, на второ място е, да се осигури достъпа и да се подобри достъпа на момичета, с намаляване на факторите за дискриминация до образователната система, като, например, се предоставят стипендии. Улесняване на достъпа на жените до пазара на труда в стратегически сектори, свързани, например, с човешките права или журналистиката. На четвърто място подкрепа за програми за микрофинансиране за жени е с лидерски качества, които имат нужда от ресурси за своя бизнес, за да бъде той ефективен. Международната общественост трябва да насърчи афганистанското правителство да подпише и ратифицира доброволния протокол към Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация срещу жените а, и да хармонизира правото си с а, международните стандарти, а, като приложи правото срещу а, а, в а, което премахва дискриминацията срещу жените. Ваше превъзходителство, господин председател на подкомисията по правата на човека, Госпожо председател на парламентарната комисия по правата на жените и равенството между половете, уважаеми господин ръководител на делегацията за отношенията с Афганистан, уважаеми гости, оратори и участници. Благодаря ви много за възможността да споделя своите впечатления експертен опит ще се спра на постиженията на жените, предизвикателствата пред тях и ще си позволя да дам препоръки на е, делегацията на Европейския съюз в Афганистан и международната общност. След повече от едно десетилетие на международна намеса, жените успяха да си проправят път в е, редица области на обществения живот, не само в политиката, но и в търговията, здравеопазването, висшето образование, селското стопанство, правото, медиите, посолствата администрацията в министерствата и други. Политическото участие на жените до сега буди смесени чувства от гледна точка на законодателната работа, контрола, който се упражнява от страна на държавата и представителството на избирателите, както и политическите партии, политическите мрежи и коалиции. В съдебната власт жените представляват 5,4% от съдиите в а, страната, но за съжаление в 29 провинции според статистиката няма жени съдии. В прокуратурата представителство на жените е, нарасна от 9,4% е, през 2014 на 17% през 2017. Както вече казах, в съдебната власт има увеличение на броя на жените, както на съдиите, така и на прокурорите. И все пак Колкото и да са предизвикателствата, правителството на националното единство обръща особено внимание на уязвимите групи, като жените и младежите. Неодавна една група жени от гражданското общество бяха утвърдени като членове на Върховния съвет за мира, което е голямо постижение за застъпничество на гражданското общество. Въпреки тези постижения, пред нас стоят сериозни предизвикателства във връзка с участието на жените. През годините нараства насилието срещу жените. Пострадалите от насилие, които официално са регистрирали своите оплаквания, нарасна на 43 000 случая от 2003 година. Само през 2016 година има 234 регистрирани убийства и 361 изнасилвания, според данните на независимите комисии за правата на човека в Афганистан. За съжаление, извършителите не са а, задържани, а жените са принуждавани да мълчат и да не издигат глас срещу сексуалните нападения. Патриархалните нагласи и дискриминационното мислене е, в обществото, сред е, политиците и властимащите, заедно с растящата несигурност, е, сплашванията и продължаващото насилие, си остават основни пречки за участието на жените пълноценно в обществения живот. Много интензивни са конфликтите, много голяма е несигурността, съществува култура на женомраство, което се отразява отрицателно върху жените и тяхното участие. отправяме следните призиви към правителството. Първо, правителството трябва да гарантира сигурността и, без... и безопасността на правозащитниците, така че те да извършват своята дейност, да изпълняват програмите си без страх. Трябва да се дадат гаранции е, на жените, които се кандидатират в предстоящите парламентарни и местни избори. Второ, в хода на реформите и утвърждаването на правовата държава е наложително да се засили диалогът между гражданското общество и правителството. Той трябва да стане по-сериозен, по-съдържателен. Гражданското общество все повече осъзнава потребностите, исканията и очакванията на гражданите и може да бъде моста между народа и правителството. Трето, много важно е правителството да проведе свободни, честни и приобщаващи парламентарни и местни избори в цялата страна и да не допусне измами и корупция в предизборната фаза и по време на самите избори, което ще даде възможност за по-категорично и силно участие на жените. Обръщаме се с призиви към Европейския съюз и международната общност. Първо, политически и финансово да подкрепят и улеснят изпълнението на националния план за действие в рамките на изпълнението на резолюция 1325 което ще засили участието на жените и ще укрепи сигурността и мира. Второ, международната общност трябва да следи и подкрепя действията, които подпомагат жените в Афганистан. Пространството за активна работа на жените все повече се стеснява и изисква международна подкрепа. Трето, да се подкрепи гражданското общество, да се подкрепят програмите за овластяване на жените, така че жените да бъдат защитени от всички видове насилие, домашно, сексуално и така нататък, да се сложи край на дискриминацията чрез изпълнение на съответните политики и закони. Закона за премахване на насилието срещу жените е важно средство за гарантиране на върховенството на закона. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, мисля, че бяха съвсем ясни посланията от Кабул и сега преминаваме към ораторите тук в залата. Давам думата на следващия оратор, която може да ни запознае а, с, подробно с положението в а, Афганистан, а, тъй като тя изследва положението в а, страната. Това е госпожа Хория Музадек от а, Amnesty International. Давам ви думата за максимум 8 минути. Заповядайте. Много благодаря, уважаеми госпожи и господа. Искам още веднъж да благодаря на Европейския парламент за възможността да дойдем тук и да споделим с вас нашата загриженост. Ще ще подчертая нещо, което и преждеговорившите казаха. След а, талибанския режим имаше подобрение на ситуацията в Афганистан. Постигна се напредък а, в човешките права, правата на жените, достъп до образование и свобода на изразяване. Няма съмнение, че в Афганистан ние се сблъскваме не само с война и жестокости с талибани, от страна на талибаните, но и в самото правителство и в парламента има такива престъпни елементи, които ограничават а, правата, човешки, нарушават човешките права. А, след 2014 година в Афганистан имаше много инциденти с много жертви. Вътрешно разселените лица достигнаха милион и половина. Това означава, че а, тези хора а, са разселени, не живеят по родните си места. Много афганистанци се връщат а, в родината си от Пакистан или от а, Европа по неподоброволен начин. За съжаление, напрежението в правителството на национално единство, а, както и а, ръководителите а, на афганистанската държава са, се срещат на всички а, нива Колегите ми споменаха вече на 31 май в Кабул имаше самоубийствена атака с няколко стотици ранени и убити. Много граждани започнаха да се съмняват в способностите на правителството да предотвратят а, такива насилствени атаки в болницата Кабул посредством а, полицейски сили. А, шестима полицаи загинаха а, по време на протестите, както и 12 граждани. Освен а, това в последствие беше зададен ком, кордон около Кабул. имаше повторни сблъсъци с жертви. Аз вярвам, че в една държава, опътена към демокрацията, няма място за подобни явления. 80% от фондовете а, за а, афганистанското правителство отвън се предоставят от Европейския съюз и трябва да има възможност за упражняване на влияние върху него. А, има различни законодателни актове а, в връзка с а, публичното сдружаване, а, демонстрации и така нататък ограничаването на свободата на сдружаване и изказване е явление. А, има също така и а, нападки срещу а, хора, които използват социалните медии, за да привличат вниманието на обществеността върху такива отрицателни явления в нашата държава. А, не само хората и силите, които подкопават демокрацията и заплашват активисти правозащитници, са опасно явление. Засилват се и броя на случаите на заплахи срещу активисти в областта на правата на жените, на човешките права. Всеки ден този натиск срещу активистите се засилва. Искам да спомена също така, че и днес двамата оратори, които говориха от Кабул, го направиха, защото не получиха виза. Правителството ограничава свободата на движение а, и трябва да се настоява активисти в областта на човешките права да получават виза, за да могат да изложат тяхната кауза пред международната общественост. Подобна ситуация а, само влушава положението в а, в Афганистан. Amnesty International публикува доклад, в който се споменаваха 15 случая на жени, афганистански жени, членове на парламента, министри, лекари, учителки, полицайки. 50 случая, които варират от убийства, заплахи за семействата. Само един от тези случаи беше разследван от правителството и се стигна до наказателно преследване и присъда от 4 години затвор. 49 случая нямаше правосъдие, нямаше разследване. сегашното управление не се е различава от това на Казай. Всякакви а, а, атаки а, остават а, ненаказани, неразследвани. А, Amnesty International е документирал 10 случая на правозащитници, пострадали от преследвания от страна на талибаните. А, това са а, различни а, членове на Вътрешното министерство, на различни служби по сигурността. А, твърди се, че а, а, всякакви държавни институции издават разрешителни за притежаване на оръжие по произволен начин. за съжаление, връщането на отговорността за подобна ситуация върху правозащитниците. и връщането на право на носене на оръжия за защита на правозащитниците а, не облегчава ситуацията. Европейският съюз, както казах, е сред най-големите донори на афганистанското правителство и трябва правителството да се държи отговорно. Колко случая са били разследвани, трябва да се попита. А, колко нападки срещу правозащитници са били предотвратени? Афганистанското правителство трябва да направи така, че виновните да се накажат и атаките не се повтарят. В а, универсалния периодичен а, доклад а, на ОНЕ се дават препоръки. Не знам какво се случва с тях. Не знаем дали са били приложени, какви мерки са взети за подобряване на положението на правозащитниците и базите за правата на жените. Има и много други въпроси, които бих искала да засегна. Искам да кажа, че затварянето на някои военачалници, за съжаление, не допринесе за подобряване на положението. А, трябва да не се а, а, противопоставят а, справедливостта на мира в нашата държава. Благодаря, благодаря ви за вашето свидетелство. А сега ще чуем госпожа Малалай Джоя. От 2005 до 2007 година тя е, е парламентарист в Народното събрание на Афганистан, но публично се противопоставя на присъствието на военно престъпници в парламента. Отстранена е от Народното събрание, което предизвиква вълна от протести в международен план. Важни интелектуалци и политици подписват петиция за възстановяването и в парламента. Тя е и автор на автобиографична е, книга да издигна глас необикновената история на афганката, която посмя да говори. BBC я нарича най-смелата жена в Афганистан. През 2010 година списание Тайм я определя а, като една от стоте най-влиятелни жени в света. Давам ви думата. Най-много 8 минути. Добър ден на всички. Искам да благодаря на подкомисията по правата на човека, на комисията по правата на жените и равенство между половете и делегацията за връзки с Афганистан за възможността да говоря пред вас. Моята родина е страна на трагедиите особено за жените. Десетки милиарди а, долари са вложени в страната, но това не подобрява положението на жените. Повечето мъже и жени страдат и продължават да страдат както в миналото от различни прояви на фашизъм и фундаментализъм. След свалянето на а, управлението на талибаните, проблясна искрата на надеждата, че ще има по-добър живот, но тя бързо угасна. Повече а, от 15 години след а, навлизането на Съединените е, щати с е, свои сили в Афганистан, продължават талибаните да владеят е, част от страната. Съединените щати и техните съюзници поставиха удобно на тях правителство, което не работи в полза на афганския народ. Скъпи приятели, Афганистан продължава да заема тъжните първи места в класациите на производителите и трафикантите на наркотици, на корумпираните страни, на страните, които нарушават правата на хората и особено на жените. Може би сте чули е, шокиращата история за е, убийството е, на жена буквално на метри от двореца посред бял ден. И ако това става в Кабул, представете си какво се случва на една обикновена жена далеч някъде на село където а, е, жените и момичетата са напълно безпомощни пред а, е, убийствата, побоищата, усъкътяването, изнасилванията. BBC разпространи а, репортаж за това, че само в рамките на три дни е, местна полиция регистрира 27 случая на е, посегателство срещу жените. Аз е, бях учителка по времето на режима на талибаните. Работех тайно, разбира се, и се надявах, че след края на техния режим ще се чувстваме в безопасност – Говоря не само за себе си и за всички афгански жени. За съжаление продължава да ми се налага да живея в нелегалност, отделена от своето семейство и от а, сина си. основна част от демокрацията е свободата на словото, ние сме лишени а, от тях като е, депутат в парламента аз издигнах е, глас, исках да говоря открито, но не ми позволиха повече да се върна в парламента и ме отстраниха. За съжаление, в е, Афганистан днес владее закона на джунглата. На хартия имаме закони, но в действителност е пълно беззаконие. Затова много хора напускат страната, отиват в съседни страни, отиват в Европа. Това е най-ясно свидетелство за тежкото социално-економическо положение в страната. По отношение на политиката на Европейския съюз прямо беженците и мигрантите, искам да кажа, че осъждам политиката на западните правителства по отношение на търсещите обежище. Основно човешко право е да потърсиш обежище, да потърсиш е, безопасност. Афганистан не е безопасна страна. Дори в Кабул, дори в столицата има несигурност какво остава за останалите райони в страната. Към търсещите обежище трябва да се прилагат изискванията и принципите на международното право и международните конвенции. Катастрофално е положението в Афганистан. И в резултат на 15-годишната погрешна политика имаме толкова много бежанци е, в Палестина, в Йемен, в Европа и още много части на света. Най-голямата лъжа на века е изтеглянето на Съединените щати и техните съюзници. Те продължават да подкрепят най-закоравелите военно престъпници, талибани, е, които поеха властта, макар и в прикрита и преобразена външно форма. Защо не са честни към афганския народ западните правителства? Хекматияр беше в е, списъка на търсените престъпници на, на ООН, той трябва да отговаря за извършените от него престъпления. Вместо това го виждаме в Върховния съвет за мира. Нищо добро няма да се получи от това. Ще продължат кръвопролитията, ще продължат убийствата не става дума за демокрация в такива случаи. Тя става безсъдържателна дума. Това е тъжната истина за правата на човека, за правата на жените в Афганистан. Неотдавна Чухме оправдания а, за клането на 27 ученички. Съвсем свободно почна да се говори по телевизията за реабилитиране и уневиняване на престъпниците. Може би сте чули за Бомбите, които американските сили пускат над афганска територия, те имат чудовищни последици за жените, за бъдещите майки. Лъжат, че мишените им са Даеш и бойците на Ислямска държава. Това е насочено срещу мирното население на Афганистан, но никой не чува неговия глас. Ние сме превърнати в лаборатория на Съединените щати, на тяхната военна машина. Играчка сме в ръцете на големите е, сили – интелектуалците на Афганистан се противопоставят колкото могат. Голяма част от тях живеят в нелегалност. Подкрепете ги, подкрепете онези хора, чието ръце не са окървавени. Призовавам и за подкрепа на некорумпираните неправителствени организации. Има и такива. Подкрепете некорумпираните правозащитници. Подкрепете обикновените афганци против фундаментализма за освобождаване на нашите граждани и най-вече жените. Ако те бъдат образовани, те могат да изиграят прекрасна съзидателна роля в обществото. В края искам да кажа, че най-добрата услуга за лошите е мълчанието на добрите. Благодаря. Благодаря, най-сърдечно ви благодаря. Сега искам да дам думата на господин Мирко Гюнтер, който е, е директор е, за е, Афганистан на фундация Фридрих Еберт. Заповядайте. Много благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, за мен е изключително чест и удоволствие да взема участие в днешното изслушване. Благодаря на членовете на подкомисията за човешки права и комисията по въпросите на жените и делегацията за взаимоотношения с Афганистан за поканата. Това лято фундация Фридрих Еберт а, а, отбелязва 15-та си годишнина от началото на работата в а, Афганистан. А, ние имаме широка мрежа от а, партньори в а, гражданското общество а, и се застъпваме за социална справедливост, подкрепяме а, синдикатите, обучаваме млади лидерите. А, ние а, защитаваме човешките права и а, е, насърчаваме процеса на интеграция на а, е, равнопоставеността в а, е, политиките. А, афганистанската а, Конституция на хартия гарантира права за жените. жените имат право на избор от 1964 година и 26% са жените в долната камера на парламента някои а, жени са министри, а, други а, с, участват в а, местната власт. А, действително има а, Министерството по женските въпроси, което се застъпва за а, реалното участие на жените в а, обществото. А, има подобряване в достъпа на жените до обществения живот и образованието. И въпреки това има големи разлики между градските и селските региони. Участието на жените в публичния живот е приемливо за по-голямата част от афганистанското общество. Въпреки това се наблюдават консервативни тенденции на от теглене на жените дори и в по-големите градове. А, има жени убити с а, камъни, а, след а, лъжливи а, обвинения за изгаряне на Коран. А, това предизвиква редовни демонстрации и протести в обществеността. А, гражданските организации в Истанбул вършат много важна работа в защита на човешките права. Тези има жени, които участват в социалните медии, те са музиканти, журналистки и така нататък. За съжаление, Афганистан е сред най-опасните държави в света за жените. Девет от 10 жени са подложени на натиск, на изложени на насилие, принудени да се оженят и така, да се омъжат и така нататък. Увеличават се случаите на насилие срещу жени, които са регистрирани от Афганистанската независима комисия по човешките права. Както всички знаем, в Афганистан има военни действия от 40 години не сам. Въпреки залегналите в Конституцията разпоредби, за съжаление ситуацията е сериозна. Дори и модерното законодателство остава на хартия, ако не се прилага на практика а, това право защото липсва съответната среда. Закрилата на жените в практическия живот остава голямо предизвикателство. Жените страдат от прояви на насилие, страдат от домашно насилие, жени полицаи а, са застрашени от а, бивши военачалници и а, а, изложени на всякакъв вид а, агресия. Уважаеми а, членове на комисията, а, както и преждеговорившите, казаха, жените в Афганистан никога не бива да бъдат третирани като обекти. Политическият живот е доминиран от мъже. От 90-те години насам това е документирано. Въпреки това, жените допринасят за мира и сигурността. От историята знаем, че жените винаги са били за мирното развитие. Ще споделя с вас някои идеи как жените могат да участват в постигането на повече мир и сигурност. Афганистан се намира на повратна точка а, ситуацията е изключително нестабилна, може би най-нестабилната от 2001 година насам. А, ще спомена някои от основните предизвикателства. А, някои от тях бяха споменати. А, няма да бъдем а, пълни а, в изброяването на а, предизвикателствата, ако не споменем а, проблемите на жените. А, в момента има повече атаки от а, всякога в 40% от територията на Афганистан. Афганистански провинции а, а, изпадат в нестабилност. А, от началото на годината има 9 терористични атаки. Най-ужасната от тях през месец май с 50 жертви и стотици ранени. В Европа а, ние се съсредоточаваме върху мигранти и беженци, които идват в Европейския съюз а, през последните две години. Афганистан а, също е обект на мигрантска криза. 690 и 2000 афганистанци са били върнати в Афганистан от Иран и Пакистан. 231 хиляди са се върнали между януари и юли тази година. Дълът на жените е по-висок сред тези възвръщенци. Според ООН 2,5 е милиона регистрирани афганистански бъженци живеят в Иран и Пакистан същият брой сигурно са нерегистрирани. 1,8 милиона са вътрешно разселени. За Афганистан, на бедна и економически неразвита държава, този проблем е труден за решаване. Афганистанският економически балон се изпука с изтеглянето на международните въоръжени сили през 2014 година. Сектори като транспорт, строителен сектор, недвижими имоти и услуги от тогава се свиха. Няма гости в хотелите. Всяка година хиляди афганистанци безуспешно търсят работа на пазара на труда. И накрая не на последно място, в Афганистан има нужда от стабилно правителство. След трагичните събития през май и юни нараства недоверието към правителството. През 2018 година ще има парламентарни избори, а президент, изборите за президент са в, през 2019 година. А, това е ключово за стабилността и сигурността в а, страната. А, трябва правителството да довърши своя мандат а, за да а, се овладее ситуацията и а, да се запази атмосферата в държавата. Благодаря. Искам сега да предоставя думата на СВД и на комисията, но първо ще дам думата на депутатите, ако желаят, разбира се. Благодаря. За да започна с въпросите, бих се обърнал първо към експертите, които представляват неправителствени организации. Запознати сме с много сложната ситуация в Афганистан от гледна точка на сигурността. За това се сблъскваме и с толкова много и разнородни проблеми по места. Но какво може да се каже за дейността на неправителствените организации, които се борят против насилието срещу жените и за правата на жените? Има ли някаква промяна в дейността на тези организации по места? Те започват с предоставяне на информация, след това ангажиране на жените в различни прояви, и съвместни действия, по-активно участие в обществено-политическия живот. Има ли някаква промяна за по-добро? Дали достигат неправителствените организации до по-широки кръгове от обществото? Отвъд столицата и най-вече в селските райони достигат ли? Бихте ли потвърдили, че неправителствените организации и техните активисти са достатъчно подкрепени от международните донори, за да продължат своята дейност на необходимото равнище. И може би трябва да споделя личния си опит. Бяхме на посещение в Афганистан през февруари тази година. Проведохме е, срещи с е, много неправителствени организации, които работят в Кабул. Активистите им е, бяха професионалисти с богат опит, с добри връзки и контакти. От тях получихме актуална информация, но когато ги попитахме за контактите им с жените депутати в Кабул, отговор не чухме. Има жени, които са депутати в парламента, но с тях не се поддържат връзка. Да не би да има два лагера, които работят успоредно и не споделят а, опита си. Ако няма обединяване на усилията, няма да има резултати. Бях изключително изненадан от а, съществуващо положение. И какво би могло да се направи? за да се насърчат по-широките контакти. Според мен те са изключително важни. Sí. otro? Има ли други въпроси? Желая ли някой друг да вземе думата? От депутатите? Имате ли коментари, въпроси? Ако не, тогава аз ще задам някои въпроси. Мога да говоря и на английски, ако предпочитате. Was... Бях малко изненадана от всичко, което споделихте. Вие не вярвате в подкрепата на Съединените щати, на ОНЕ, Представителя на фундацията Фридрих Еберт каза, че положението е по-лошо, откакто се изтеглиха военните части. Не ми е ясно какво е положението. Освен това искам да кажа, че тук в парламента обсъждахме е, доклад е, в е, парламентарната комисия по развитието за свиването на пространството за действие на неправителствените организации и намаляването на тяхното финансиране Вероятно знаете, че Европа е най-големия донор в света. Имам предвид помощта за развитие. Смятате ли, че тя е полезна? Достига ли до жените? Достига ли до организациите, които се борят а, с насилието срещу жените, принудителните а, бракове? Смятате ли, че такива проекти се финансират? Или средствата стигат до а, държавата и държавата по свое усмотрение ги разпределя, като не е сигурно, че правозащитниците и неправителствените организации ще получат каквото и да било. Allora, prima delle risposte. Преди да чуем отговорите, нека да чуем ръководителя на отдел Азия в СВД. Много благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участвам в дебата този следобият. Съгласни сме с казаното от господин Островикис в началото на сесията. Той каза, че картината е смесена по отношение на правата на жените в Афганистан. Има положителни насоки на развитие, като например подобряване на достъпа до образование. Днес 3 милиона деца, момичета посещават училище, има и милиони жени студентки. И също така участието в държавните структури е по-високо, има по-широк достъп до определени професии. Това развитие е окоръжаващо. Също така чухме и казаното от а, други оратори, че основните предизвикателства се запазват, а, продължават да бъдат дискриминирани жените, те са обект на нападки, на насилие, има принудителни бракове на малолетни момичета. Те са обект на нападки в ежедневието си и на работното си място. Така че жените продължават да са сред най-уязвимите групи от обществото в Афганистан. Всички съществуващи конфликти и насилие в Афганистан се отразяват особено на тях. когато говорим за защитата на правата на жените и постигане на равнопоставеност между половете, това е висока цел, която а, стои на предно място в нашия дневен ред. Европейският съюз насърчава реализирането на действията от а, дневния ред за правата на жените, защото а, всичките тези действия са много свързани с постигането на мир и сигурност в една държава. Споменахте, че през октомври 2016 година Европейският съюз беше домакин на съпътстващо една брюкселска конференция събития на име овластяване на жените, проспериращ Афганистан. Сред основните изводи, които бяха подчертани, беше овластяването на жените жените, значението на образованието и заедостта на жените, независимо дали в градовете или в селските региони. Съгласни сме, че трябва да се направи повече. Съвсем наскоро беше споменато това на 2 юли, че 8 жени са били избрани в Върховния съвет по мир в Афганистан те имат опит от работата си в гражданското общество и а, позиция на активисти по човешките права. Всичко това увеличава участието на жените в Върховния съвет по мира а, на 20% участието на жените и а, влиянието им върху мирния процес на Афганистан, разбира се, се увеличава с това. Всички мерки за постигане на мир трябва да гарантират а, разумното и подходящо участие на жените. А, както каза господин посланникът на Република Афганистан, каза, че в Кабул е бил организиран симпозиум през месец май под Танцов афганистанските жени и посланници на мира. А, този форум е бил посетен от повече от 100 участници, не само от Кабул, а и от провинциите основната и най-чувствителна тема, обсъждана на симпозиума, е било участието на жените в мирния процес и какви са предпоставките за преминаването от култура на конфликт и война към култура на мир. Имаше и представител на Европейския съюз. Ние изразихме своето участие. Според нас подобни форуми позволяват да се чуе гласът на жените и а, тяхното участие в постигането на резултати. А, както каза господин посланникът, а, организирането на подобни форуми е изключително важно. Нашият фокус трябва да бъде върху успешното реализиране на плановете и намеренията на афганистанското правителство. Господин посланникът каза, че афганистанското правителство и афганистанското общество са готови за промени в тази посока. Европейският съюз подкрепя хоризонталния подход при равнопоставеността на половете в Афганистан това е една от основните цели на нашата работа. Ще ви дам един-два примера за нашите действия в тази посока. Първият пример е свързан с националния план за участието на жените в мирния процес и прилагане на резолюция 1325 на ООН това е обвързано с различни дейности, създаването на групи за мир на местно ниво, работа с религиозни водачи и борба с насилието по полов признак а също така и създаване на горещи линии за борба с насилието по полов признак. създаването на полицейско звено от еднакъв брой мъжи, мъже и жени условията на труд за жените трябва да осигуряват недискриминация и липса на насилие. Ще кажа няколко думи за новата европейска стратегия за Афганистан за 2017-2020 година. Това е нашата нова рамка за ангажимента на Европейския съюз към Афганистан. В тази стратегия споменаваме укрепването на демокрацията, върховенството на закона и човешките права като основни наши приоритети в работата ни с Афганистан. Още през февруари Европейския съюз и Афганистан подписаха споразумение за партньорство и развитие. Това позволи по-редовен диалог по теми, включващи правата на човека. И накрая, господин председател, наясно сме с големите предизвикателства. Нашата работа обаче продължава и ние ще продължаваме да полагаме усилия а, заедно с нашите партньори и да работим за а, подобряване на положението в Афганистан, заедно с неговото правителство и на народа на Афганистан. Е, Благодаря на господин Крислер. Давам думата на господин Стефан Лок от Европейската комисия, генерална дирекция ДЕВКО. Much, Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Днешното публично изслушване за правата на жените в Афганистан е преди всичко за нас възможност да слушаме. Затова благодаря на съорганизаторите и на ораторите – за възможността да чуем колко големи са предизвикателствата, колко тежък е, е опитът е, на е, страната и какви са възможностите да се върви напред. Ние от страната на Европейската комисия правим всичко, което е по силите ни, за да подпомагаме жените. В допълнение към казаното от СВД ще добавя три елемента. Първо, как правим оценка на политиката за мъжете и жените на правителството на Афганистан, как равенството между мъжете и жените се отразява в нашия подход първо, каква оценка даваме на политиката? Тази политика трябва да се види в е, контекста, колкото и това да звучи банално. Трябва да направим едно сравнение с 2001 година. Промяната на културните норми е труден, болезнен и продължителен процес гражданското общество, действията на правителството и е, влиянието на международните процеси върху вътрешната обстановка, както и дейността на партньорите за развитие, могат да допринесат за промяната. Когато разгледаме новата политика, Планът за действие, разработен от правителство на Афганистан за изпълнение на резолюция 1325 на, на съвета за сигурност на ООН е от 2015 година. Очакваме и план за финансиране. Е, той трябваше да бъде разработен през пролета, но все още не е получен от партньорите за развитие. Затова няма е, изпълнение на дейности и ние сме разтревожени от това. Поставили сме този въпрос диалога, диалога с правителството. Необходимо е да се преразгледа политиката в рамките на мирния процес, който се реализира от твърде скоро, от 2015 година и то при трудни обстоятелства. Все още не е завършена задачата да бъде изградена голямата а, рамка на политиката в държавата. Също се отнася до програмата за работа с жените. Този документ беше прият още е, по-скоро. Беше представен е, през март тази година в Кабул от президента по повод е, на Международния ден на жените. И двата програмни документа, за които говоря обаче, не започват от нулата. Те отразяват подхода на правителството, което разчита на дейността на няколко ключови ресорни министерства и на техните структури по места. Според нас, правителството следва да създаде постоянно действащ механизъм за контрол и проследяване както и план за финансиране на бъдещи дейности. Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се извърши. Планирането на политиката е важна част от нашия диалог и обсъждането на финансовата програма с Министерство на финансите. Това е част от програмата за финансова подкрепа много важен компонент е равенството между мъжете и жените. На второ място, как Европейския съюз, как подкрепя жените. От 2015 година насам имаме план за действие за равенство между половете до 2020 година. Той се прилага към всички наши програми за развитие и сътрудничество. Затова можем да кажем, че равенството между мъжете и жените е хоризонтален а, механизъм. Целите трябва да се постигнат до 2020 година, така че всеки проект да бъде оценяван от гледна точка на този показател и спечелите финансиране до проекти трябва да са получили оценка Г1 или Г2, които са най-високите оценки, по показателя равенство между мъжете и жените. Това е нашия подход към всички партньори за развитие, но а, и е подход на останалите донори, като например Обединеното кралство и Швейцария планираме а, да обявим нов а, прием на, на предложения за а, проекти, а, което се надяваме ще съгласува по-добре дейността на нашите партньори, правозащитници и други организации. Беше обявен целеви прием по инструмента за стабилност и мир – отговор на Националния план за действие за изпълнение на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН. Този национален план следва да бъде изпълнен. Нашите колеги от СВД вече споменаха, че около 50% от а, нашите програми и проекти засягат по един или друг начин равенството между мъжете и жените много задълбочен е процеса на оценка по този критерий. И в момента оценяваме и плана за действие именно в тази светлина. Сред важните цели бих добавил и нашата ангажираност в здравеопазването, земеделието и подпомагането на мигрантите и вътрешно разселените лица. както вече беше казано, ние подпомагаме мигранти, вътрешно разселени лица. Имаме е, целеви средства за подпомагане на завърналите се от Пакистан или Иран. Тъй като особено уязвими мигранти са жените и момичетата, ние имаме целенасочени действия за тяхното подпомагане и закрила. И накрая искам да спомена една програма, която в момента разработваме. Тя ще бъде готова през 2018 година. Основната и цел е укрепване на капацитета на прокуратурата, но предвижда и други действия по отношение на съдебната власт. Жените много често са жертви на насилие и несправедливост, затова обръщаме поглед към съдебната власт. И най-сетне, как се отразява въпроса за равенството между мъжете и жените в нашата а, политика? В Кабул беше организирана а, среща за правата на жените, която беше посрещната с много жив интерес от медиите и местната общественост. Това създава условия за редовен диалог за правата на човека с Афганистан, в който да бъде включена и темата за равенството между мъжете и жените по определени показатели. Това ще бъде съпътствано от технически преглед на изпълнението на поетите ангажименти. В подкрепа на реформите обръщаме особено внимание на отговорното към равенството между мъжете и жените планиране на бюджета. Това може да допринесе за развитието на Афганистан. Ето един пример. През ноември 2016 година ние започнахме първото по рода си обществено обсъждане на бюджета за следващата година от гледна точка – на равенството между мъжете и жените. Мисля, че това доказва какъв е нашия подход. Надявам се, че успях да ви дам поне бегла представа за работата ни в областта на правата на жените при взаимодействието ни с Афганистан. Надявам се, че и конкретните примери бяха полезни за дискусията и ви благодаря за вниманието. Благодаря, господин Лок. Сега давам възможност за кратки отговори на нашите гости. Ще започнем в обратен ред. Първо ще дам думата на господин Гюнтер. Благодаря. Мисля, че имаш един въпрос зададен към мен за международните трупи. Действително, това е сложен въпрос. Тези военни части са нежелани от едни и приветствани от други. Факт е, че през последните две години и половина сигурността в Афганистан се влуши. Не смятам, че изтеглянето на международните военни части са единствената причина за ситуацията с сигурността. Има и политически проблеми, и вътрешни проблеми. Всяко решение няма да бъде военно, ще бъде политическо и трябва да дойде от а, а, самият Афганистан. Въпреки това, трябва да се признае, че онези а, военни части, които продължават да са в страната, предоставят а, обучение. А, те представляват и един вид защита на международни неправителствени организации. И без тази защита, може би опасността, на която ние сме изложени в Афганистан, би била още по-голяма. Благодаря ви. Благодаря. Искам да се спра на въпроса за неправителствените организации и тяхната дейност извън а, Кабул. Има редица а, организации, които работят много добре извън столицата и а, предоставят услуги в а, страната. За съжаление, сигурността се влушава не само за правозащитниците, но и за хуманитарните работници. Това е по данни на Международния червен кръст, на организациите на МОД и много други. Беше зададен въпрос и за контактите с жените депутати. Много са допирните точки между неправителствените организации и жените депутати. Но първо, те не са мнозинство. И дори всички жени в парламента да гласуват в подкрепа на един закон, това няма да промени положението. А преобладаващото настроение в парламента не е в полза на повече права на жените в страната. И когато говорим по тези теми, много важно е и самия Европейски парламент да следи какво е положението в Афганистан и е, да представи свой доклад, е, защото той ще бъде независим, безпристрастен и ще е, даде вярна представа за положението в страната. И преди да отстъпя микрофона на другите оратори, Искам още нещо да подчертая пред всички вас. Вярно е, че представителство на Европейския съюз в Кабул играе важна координационна роля, но не са достатъчни финансовите средства за подпомагане на местните организации финансирането по Европейски инструмент за демокрация и права на човека не дават възможност на по-малките организации а, да кандидатстват в конкурсите, защото а, често се иска водещ партньор, национална организация, към която може да се присъедини местната. И а, това не дава възможност на по-малките организации да имат достъп до европейско финансиране. И накрая. Оплакваме се от шенгенските е, бариери. При е, неодавнашните демонстрации е, срещу правителството беше употребена сила, имаше пострадали и жертви. За това предстоят избори за и призовавам Европейския съюз да следи отблизо как се спазва закона, как се провежда предизборната борба, как се произвеждат изборите. Омръзнаха ни празните обещания и кухите фрази. Искаме конкретни действия, които ще възстановят загубеното доверие. Аз също искам да добавя още нещо за ролята на Съединените щати и НАТО. Беше посочено тук, че положението се влушава след изтеглянето им. Но то не беше по-добро и докато е, военните части бяха там. Клането през 2009 година беше по времето, когато американските военни части бяха там. 150 жертви сред цивилното население бяха отразени в медиите, но реалният брой беше много повече. при а, бомбардировките им официално бяха обявени 90 жертви, реално бяха много повече. Бомбите не разграничават а, мирното а, население от военните цели. За тези 16 години има толкова много хиляди а, жертви, не само а, от паднали от ръката на талибаните, но и от бомбардировките, и от военната намеса на съюзническите части, и това са и жени, и деца. Има телевизионни интервюта на парламентаристи и политици, от районите, които са под контрола на Ислямска държава. Те получават продоволствени доставки, оръжие по въздуха – Много добре се знае, че тези райони са контролирани от тях и не е ясно защо а, там а, се дават а, такива помощи. Ако се спре това, гръбнака им ще се пречупи. Защото талибаните нямат подкрепата на афганския народ – те предадоха демокрацията. Те предадоха афганския народ. Ако попитате обикновения афганец какво мислиш за демокрацията, хората ще кажат омръзнани да слушаме от демокрация, от Съединените щати, от техните е, съюзници. Вярно е, че бяха създадени местни афгански е, военни части, но тях ги изпращат е, като пушечно месо на най-опасните места. Казват им за тези афгански войници, че са продалите се за един долар. Те в никакъв случай не водят реалната борба с терористите. Системата е корумпирана, парите а, е, стигат а, е, до джоба на най-корумпираните политици. През 2014 а, е, година се разпространи пропагандна а, кампания – какво ще се промени в, е, в страната. Нищо от това не се получи. Някои военни части се изтеглиха през 2014 година, но междувременно беше а, е, подписано а, е, споразумението за сигурност с НАТО и с Съединените щати. Затова сега те продължават да използват най- смъртоносните си оръжия на наша територия. Как мога тогава да а, е, обясня, а, е, че а, е, касетъчни бомби се а, хвърлят срещу мирното население? Това не са ли окупатори? Западните правителства така действат. И ще ви дам още един пример. Фарук Вада, министъра на образованието, е злоупотребил с милиони долари, дадени за образование. Отчитат се училища фантоми, които съществуват само на хартия. И вместо Хекматяр да бъде изобличен и да получи заслуженето, получава по-висока длъжност във Върховния съвет на мира. Това а, споменах и преди. Така се нарушават а, правата на гражданите от власт имащите и това влушава положението. Чуждестранните военни части са уръдие в ръцете на своите правителства, но те са изпратени там за погрешна мисия – за погрешни цели. Дори в Кабул няма сигурност. Помислете какво остава за селските райони. Вода и хляб няма там. Какво е, друго може да се каже? И кои са корените на проблема? Екстремистите, фундаменталистите под крилото на западните държави. Съединените щати никога няма се изтеглят доброволно от Афганистан заради а, своята регионална стратегия, заради своите економически и политически цели. А от това афганския народ ще продължава да страда. А, и за неправителствените организации, извинявайте, съвсем накратко. Повечето неправителствени организации, за съжаление, са корумпиране. Знаете ли какво казват афганците? казват а, им а, лицемери и кръци, защото уж работят а, като неправителствени организации, а всъщност са касички за освояване на средства. Дори в най-мрачният период а, на талибанския режим а, работеше Организацията за укрепване на способностите на жените. Това е една организация достойна за подкрепа. Има и други организации, които работят за укрепване на правосъдието. Афганския народ иска правосъдие, иска справедливост, иска хора, на които има доверие. И такива има. Фундаменталистите убиха а, ръководителката на една правозащитна организация. Активистите рискуват живота си и на такива трябва да се обърне внимание. Благодаря. Благодаря, сърдечно благодаря. Сега за заключителни думи давам думата на колегата. Да, в заключение аз Искам да благодаря на всички участници в това изслушване, най-вече защото темите бяха реферирани по много сериозен начин. Участниците от Кабул посочиха тежкото положение, то се влушава и това съвсем ясно прозвуча днес. Проблем е не само липсата на закони, но и прилагането на действащите закони. При правата на жените също установяваме, че една голяма част от тях търпят културни влияния, например принудителни женитби, убийства на честа, изнасилване. Момичета, които са изнасилени, след това биват убивани от членове на техните семейства. Или Фем... Семейството смята, че честа му е нарушена, ако момичето не се ожени за избран за нея жених. Всичко това е свързано с голяма безнаказаност, на която трябва да се сложи край. Също така е омразата срещу жените. Трябва да бъде преустановена. Ясно е, че тук в Европейския съюз трябва да помислим добре на къде да насочим нашата помощ. Аз съм много впечатлена от тази проява и мога да кажа, че научих много неща за положението на жените в Афганистан. One may ask. Благодаря. А, каква е разликата между оптимиста и реалиста? Реалистът е добре информиран оптимист. Сега сме добре информирани за реалната ситуация в Афганистан, но ще останем оптимисти с оглед на бъдещето на вашата държава. Знаем, че в Афганистан има цял комплекс от проблеми. Само един от тях би бил огромен за държава от подобен размер. Неразвита економика, бедност, проблеми със сигурността. Говорим за възстановяване на държавата Афганистан от нулата като имаме предвид десетилетията на война и разрушения както и присъствието на почти всички терористични организации от цял свят в Китай. Някои се подкрепят от съседни държави, някои получават средства, за да останат в Афганистан и да турмозят местното население. В същото време, ние като Европейски съюз, продължаваме да вярваме в бъдещето на Афганистан и да се ангажираме с подкрепата си. Нашият, нашият ангажимент се основава на добре изготвен програмен документ. Високо оценяваме информацията, която получихме от а, нашите европейски институции, от генерални дирекции ДЕВКО и други. Нека да сме честни. Когато ще сме осъществили тези проблеми, когато последното евро или долар достигне базисното ниво и не създаде иллюзия за промяна, а действително стигне до най-долното ниво, тогава ще сме си свършили работата. Училища, болници, повече жени, заети в обществени организации, институции. Това ще бъде лицето на промяната. Когато разгледаме програмата 2017-2020 година, виждаме нови политики, нови а, ангажименти, но между нас казано, мислим ли, че тази програма ще бъде окончателното средство, за да постигнем а, подобряване на положението в Афганистан? Аз мисля, че нашето партньорство с Афганистан трябва да бъде по-дългосрочно. и ще е необходима още една програма за Афганистан, защото искаме да сме партньори и за много години напред. А партньорството не означава само да се предоставят пари и те да бъдат освоени, без да се постигне конкретен резултат за държавата, в която инвестираме. Има и стратегически рискове и предизвикателства. Правата на жените е, са едно от тях. В обществото в Афганистан, потискането на правата на жените е нещо нормално. Ние се ангажираме в борбата срещу това. Благодаря на всички участници в днешната дискусия. Видяхме много идеи за съвместни действия за бъдеще. Ще се върнем към тази тема и ще осветлим, може би, от по-различен ъгъл в следващото време. Благодаря ви за възможността да ви поканя за преглед на документите, свързани с положението на жените в Афганистан. И това събитие ще се проведе а, след 6 и половина в а, АСП 531 ще присъстват а, афганистански режисьори и италиански журналисти. Гарантирам ви, че ще се изненадате от допълнителната информация, която ще получите. Благодаря още веднъж на всички и ще се радвам да се видим на това събитие. Благодаря ти, Петрас. Благодаря ти и за поканата на прожекцията на документалния филм тази вечер. За нашата подкомисия по правата на човека, както сигурен съм и за комисията за правата на жените, този въпрос е изключително важен. Ще продължим да следим какво е положението в Афганистан, за да можем да дадем своя принос и своята подкрепа за подобряване на положението. И, а, бих искал в заключение да а, благодаря а, на нашите а, партньори. Благодаря и на Генерална дирекция ДЕВКО, на СВД. С това приключваме изслушването и след 5 минути продължаваме с следващата точка от дневния ред – диалога с Китай. Заседанието ще бъде закрито.